Приема се. Изменение 203 на господин Дантен. За. Приема се. 204 за. Приема се. 205 за. Приема се. Кой е против, извинете, казва председателят. Против. Нека да проверим. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменението на 9, номер 10. За. 9-10. За. Против. Отхвърля се. NV10. За против. Да проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Начало на гласуването по компромис 3. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 4. Начало на гласуването по компромис 4. Край на гласуването. Благодаря, приема се. Компромис 5, начало на електронно гласуване по компромис 5. Благодаря, край на гласуването. Приема се. Компромис 6, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 238. За. Приема се. Идентичен е с 239. Сега гласуваме 240 и 241 за. Приема се. 242, 243 за. Приема се. 244 гласуване, електронно гласуване по 244. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 на 9 за против. Отхвърля се. Изменение 17 за 14, извинете, за. Приема се. Преминаваме към 246 на господин Мело. За. Приема се. 248 и 249. За. Приема се. Компромис 7. Начало на електронно гласуване. Край на електронното гласуване. Компромис 8. Няколко страници по-нататък е той. Компромис 8. Начало на електронно гласуване по компромис 8. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 323. За. На господин Капуто. За. Против. Отхвърля се. Изменение 319. За. Против. Отхвърля се. Компромис 10. Начало на електронно гласуване за компромис 10. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 на докладчика. За. Приема се. Изменение 341 за. Против. Да проверим. 341 електронно гласуване. в гласуване. Край на гласуването. Добре, че проверихме. Изменение 21. За. Приема се. Компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 339. И идентично с 340. За против, отхвърля се. Компромис 11А, начало на гласуването. 11А. Край на гласуването. Приема се. 348 за. Приема се. 349 за. Приема се. 351 за. Приема се. Компромис 12. Начало на електронно гласуване по компромис 12. Край на гласуването. Приема се. Изменение 378 на госпожа Агилера. За. Приема се. Компромис 13. Начало на гласуването. Okay. Powtórzymy głosowanie nad kompromisem 20, 12. Е, да, да повторим гласуването по компромис 12. Начало на електронно гласуване по компромис 12. Повтаряме гласуването. Favor, нали гласувахме с 18 на 16? Трябва да повторим гласуването, казва председателят електронно този път. Край на гласуването. E, Имаше технически проблем. Секретариатът е натиснал грешното копче и не е отбелязано изрично, че е трябвало да бъде поименно гласуване за компромис 12. Сега го направихме правилно, поименно гласуване. Моля да ни извините за грешката. Повторихме гласуването. Okej, okay. okay, powtarzam, głosujemy poprawkę 12. И така, хайде още веднъж да гласуваме изменение 12 електронно, за да може да бъде отбелязано правилно в протокола. Замекам гласуване. Край на гласуването. сега вече за 378. 378 изменение на госпожа Агилера. За. Приема се. Компромис 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 407 на господин Дантен. За. Приема се. 408 за. Против. Отхвърля се. 410 за. Против. Отхвърля се. Компромис 14А. Начало на гласуването. Електронно за 14А. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. изменение 419 на Андрю, Гланес и Морен. Приема се. Компромис 16. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Компромис 17. Начало на гласуването по компромис 17. Край на гласуването. Благодаря. Изменение 474. Сега. Сега минаваме две страници по-нататък. седем, четири за. Отхвърля се. 475 за. Приема се 476. Приема се 477. Приема се 478. За. Против. Отхвърля се. Компромис 11. Моля, гласувайте. 18. Извинете. Край на гласуването. Компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20 и 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сега гласуваме изменение 532 на господин Дантан. За. Благодаря. Приема се. 533. За. Приема се. Компромис 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 29. Моля, гласувайте. 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Преминаваме към 564. Господин Андрю и колеги. За. Приема се. Изменение 556 и 557 за Приема се. 429 беше заедно с останалите. Компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 57 на докладчика. За. Благодаря, приема се. 58 за. Е, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Изменение 59 за. Приема се. Нека да видим и против. 59. Добре. 5, 6, 7 за. Приема се. 60 на докладчика за. Приема се. 61 за. Приема се. 5, 6, 8 за. Приема се. 569 и NV33 за. Приема се 571 и 2 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5, 7, 3, 4 и 5 за против, отхвърля се. 576 и 577 за, против, отхвърля се. 578 за, против, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.13 за. Отхвърля се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пет, осем, едно. Поименно. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 33А. Компромис 33А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 68 на докладчика. Моля, гласувайте. Приема се. 69 на докладчика. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 693. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 720 на господин Дантан за. Благодаря, приема се. 721 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 722 за. Благодаря, приема се. 723 за. Приема се. 724 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 762. За. Приема се. Компромис 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Реги изменение 19. За приема се. Компромис 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 781, 783, 107, 782 и НВ 50. За приемане. Otwieram głosowanie. Компромис 59. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис 60. Моля, гласувайте. Замекам. И край на гласуването. Благодаря. Преминаваме към преамбюла, измененията към преамбюла. Моля да гласувате по компромисното изменение. За преамбила, край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 1.10 на страница 116. 110 изменение. Наближава края.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 Приема се. Реги 4. За. Гласуваме Реги 4. За. Против. Нека да проверим. Гласуваме електронно. Изменение Реги 4.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 bo co innego nam napisał. E, Моля да изчакаме малко, защото май е, различен текст гледаме с господин Дантен. Проверяваме Реги 4. Гласуваме поправка Реги 4. От... Че значи гласуваме изменение Реги 4. Моля гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. 118. За. Против. Отхвърля се. 125. Нали така? 96 jest? 96. To jest za poprawką 96. 96. За. Против. Отхвърля се. 125.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 147. Приема се. 97. Приема се. 98. За. Приема се. 179 за, против, отхвърля се. 181, NV18, 9. Моля, моля да гласуваме с карти. И край на гласуването. What we're voting on. Не разбрах какво гласуваме. Замекам гласуване. Last page. Eh? Бързо Bardzo пан посел Агню. Гласували сме на поправка 179.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 Извинявам се, господин председател. Казахте 182, после казахте 187. Какво гласуваме? Значи гласувахме 182, което е еднакво с NV8 и 99. Гласуваме над поправка 187. А сега 187 вече. За, против, отхвърля се. Секретарят ни е занотовал венико поправки гласования. Секретарията не е гласувал по резултатите от предното гласуване. NV8, 9... Не, не успяха да го запишат гласуването. Така че връщаме се 182, NV8 и 99. Замикам гласуване. И край на гласуването. Поправка 187. Отхвърля се. 187 вече го гласувахме. Сега 191. Неков. За. Против. Отхвърля се. Но нека проверим. 191 изменение гласуваме сега електронно. Звание. Край на гласуването. Отхвърля се действително. Продължиме до гласувания цялощи. И сега окончателното гласуване. и всички изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуеме. Замекам гласование. И край на гласуването. Gratuluję panu posłowi sprawozdawcy. Приема се поздравление на докладчика. Sprawozdawca de Florizio. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Много благодаря на всички колеги за подготвянето на това гласуване. И както казах и в началото, ако това гласуване ще определи и следващите, със сигурност е добър знак. Много благодаря на всички. Ние Работихме при ускорени темпове, така че оценявам работата, оценявам и начина на гласуване. И късмет на следващия парламент, защото ние им оставяме задачи. Да се надяваме, че след няколко месеца няма да трябва да гласуват както ние днес. Благодаря. Proszę przyjąć w imieniu nas wszystkich, panie pośle. Благодаря ви. Искам да благодаря. Да ви благодаря от името на всички ни. Благодаря на всички представители на секретарията, на докладчиците в Сянка, на всички, които са дали някакъв принос за този е, доклад. Мисля, че документът е, е, е много качествен. И с това приключваме за работата по тази точка от дневния ред. Остана ни известно време, така че ако някой иска да, да, да, да вземе думата, ще ви я дам, но не виждам желащи, Така че обявявам. Приключваме заседанието. Продължаваме утре в 9.00 ще има още е, много възможности да, да разговаряме и отново ще гласуваме. Моля, не закъснявайте точно в 9 часа. Благодаря на всички членове на секретарията е, за гладката работа. И с чиста съвест можем да продължим напред с работата си. Госпожа Естери си счупи картата за гласуване. Толкова, толкова е, разгорещено гласуване. Надявам се да не се повтаря обаче в бъдеще, да нямаме такива технически проблеми.